mit der Einigung zu den Започваме с точката, свързана с клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и отмяна директива 2001-20 ЕО. Разполагате ли с вашите карти за гласуване? Genau, deswegen. Äh, ja, aufmachen. Ако обичате, да гласувате за клиничните изпитвания. Всички ли гласувания? Abstimmung ist. Край на гласуването. 18 за, няма въздържали се, няма против. Приема се. Dann geht's weiter. Преминаваме по-нататък към девета точка. Това е докладът на Белиер. Той иска да каже нещо по доклада. Щеше да е хубаво и докладчика да е тук. würde ich sagen, dass wir Tabak, dass wir Tabak vorziehen. Е, предлагам да изтеглиме точката за тютюневите изделия. Така че преминавам към десета точка. Ако всички сте съгласни, това е точката за тютюневите изделия. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? E e e от ЕКР един в повече. От ЕКР един в повече гласува. Моля ви, разберете се помежду си. От ЕКР един колега трябва да си извади картата за гласуване от устройството.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 Wir müssen die Abstimmmaschine von Beschäftigungsausschuss Необходимо е да се препрограмират устройствата, не само нашата комисията, но на комисията по заедостта и на други. Така че нямах право, когато казах, че е, има колега от ЕКР в повече, който е гласувал.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 So, wir sind jetzt hier in 4Q2 im Envy Mode. Und И така, сега вече сме на нашата програма. Е, госпожа Белиер също е тук и можем да се върнем на точка 9. Госпожа Белиер искаше да каже нещо или да е, преминем към гласуването. Благодаря, господин председател. Е, само една минута относно гласуването на този доклад. Скъпи колеги, е, преговорите бяха доста тежки. Мога да твърдя, без да греша, че доста държави членки не бяха съгласни с, с общностния период и ново законодателство в областта на биоразнообразието, е, което е предмет на този регламент. Европейската комисия закъсня да ни подкрепи Литовското председателство имаше доста снисходително отношение спрямо нашата опозиция. Но резултат от тези преговори, позицията, която прие нашата група през 2013 година, в момента ще, с всичко това ще може да гласуваме регламент, който ще позволи на Европейския съюз да ратифицира протокол от Нагоя и да бъде да участва в следващата конференция на Обединените нации в Южна Корея. Осигурихме на несъвършена рамка, като ангажирахме 28 страни да се бори срещу биопиратството. Искам да благодаря на всички е, докладчици в сянка за подкрепата и да припомня на Европейската комисия, че ще бъде много бдителни и взискателни относно е, изпълнителните актове по член 17 от е, протоколът на Говария, което се визира в член 7 от е, нашия документ. Благодаря. И сега преминаваме към гласуването. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ви гласуваха. Край на гласуването. Приема се с 51 гласа за и 3 гласа въздържали се. Преминаваме към 10-та, точка от дневния ред. И тук става въпрос за гласуване по доклада Крис Дейвис. Мислех, че резултата от триалога беше впечатлителен екипа свърши чудесна работа, но член 18 относно електронната цигара бе изцяло пренаписан в рамките на преговорите. Мисля, че все още има известна несигурност и липса на яснота в текста, което не е изненадващо с оглед на духа, в който бе изготвена тази разпоредба. Предполагам, че това ще мине обаче, че ще стигне до гласуване в пленарна зала, но се надявам, че ще получим допълнителна информация от комисията преди гласуването в пленарна зала. Благодаря на Крис Дейвис. Можем да преминем към гласуването. Всички ли разполагате с вашите карти за гласуване? Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Така че резултатите от тристранните срещи са одобрени 49 гласа за и 4 въздържали се. Поздравления! Dann geht's weiter. Сега преминаваме по-нататък към осма точка от дневния ред. Е, това е точка 11, поправя се председателят. Отново електронно гласуване. 11. та точка. Всички ли гласуваха? Един в повече от С и Д. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 гласа за, 21 гласа против, 3 въздържали се, приема се. Така че докладът ще бъде внесен през февруари в пленарна зала и ще бъде подложен на гласуване. Преминаваме по-нататък с гласуването по доклада Барт Стас. Започваме. Десето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Първи компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 15, а, 50 извинете, за. Против. Въздържали се. Приема се. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Против въздържали се, отхвърля се. 54-то за, против, въздържали се, приема се. 13-то за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 69 то с устно изменение. В моя списък за гласуване то е на пета страница. 69-то изменение, устно изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към 21 то от докладчика. Това е на шеста страница. Кой е за? Против. Въздържали се приема с 22 за. Против. Въздържали се приема се. 23 за. Против. Въздържали се приема се. Преминаваме към 24-то, също с устно изменение за против, въздържали се, приемат се. Консолидирано изменение 4 за против, приема се. Преминаваме към 26-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано 5 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. Ем, гласуване амблок от 2831. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 не е ясно. Електронно гласуване по втората част на 39-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с ясно мнозинство. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за. Против въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. Dann geht's weiter mit 46. 46 за. 46 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано изменение. Трето за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? От ЕНП един в повече. Сега е добре. Край на гласуването. 59 гласа за, 6 гласа против. Приема се. Преминаваме към второто гласуване. Електронно, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 54 гласа за, 5 гласа против. Приема се. Сега питам докладчика господин Стас дали желае мандат. Eh, eh, Благодаря на докладчиците в Сянка и на всички колеги, с които работихме в тясно сътрудничество. Благодаря на всички, които приеха моята позиция и позицията на докладчика в Сянка. Бих искал да попитам дали ще започнем тристранния диалог с съвета преди този мандат. И така докладчикът е, желая мандат. Имаме нужда 36 гласа за, за да предостави мандат на докладчика. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Още трима, а, още трима трябва да гласуват. Край на гласуването. 60 гласа за, 6 против, няма въздържали се. Поздравления за Барт Стас и успех по време на преговорите. Сега преминаваме към следващата 13-та точка. Здравеопазването на животните. und zwar mit 190. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се Не е ясно. Електронно гласуване по 230-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Консолидирано седмо изменение за против електронно гласуване. Консолидирано седмо изменение. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега по втората част от консолидираното или по втората част от 43-то изменение, каза председателят. 43-то втората част за, против, въздържали се, приема се.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 Второ консолидирано изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване по 47 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се само с няколко гласа. От 48 за, против, въздържали се по същия начин изглеждат нещата електронно гласуване по 48 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 236 за. Против. Въздържали се. Приема се. 237 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 239 за против, въздържали се, приема се. 51 за против, въздържали се, приема се. 240 за против, въздържали се, приема се. 241 за против, въздържали се, приема се. 242 за против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се. Да проверим по 246. Всички ли гласуваха? Край на гласуването от СИД един в повече. Сега е добре. Отхвърля се. 247 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 248 за. Против. Въздържали се. Приема се. 249 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис трети за, против, въздържали се, приема се. 250 за, против, не е ясно. 250 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 54 за, Извинете, каза председателят, то отпада. 59-то, 60-то и 64-то заедно за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към консолидирано или не, 61-во, втората част. За. Против. Не мога да преценя. Електронно гласуване по втората част на 61. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към консолидирано изменение номер 6 за против въздържали се не е ясно. Електронно гласуване, моля гласувайте по 6 консолидирано изменение, край на гласуването. Приема се. Двеста 254 за. То е заедно с 255, 6 и 7 и 8. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Да. Сега, е, електронна проверка по 254, 5 и 6. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 257 за. Против. Въздържали се. Приема се. 258 за. Против. Въздържали се. Приема се. 79 за. Против. Въздържали се. Приема се. 259 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 за против, въздържали се, приема се. Консолидирано пето изменение за, против, въздържали се, приема се. 81, 82 за, против, въздържали се, не е ясно. 81, 82 електронна проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 263 за. Против. Въздържали се. Приема се. 84 и 85 заедно за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. По 84-85 всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Приемат се. 86, 87, 88 и 90 заедно. Кой е за? Приема се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. 266 за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, приема се. 268 за. Против. Въздържали се. Приема се. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 269 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 92 за. Rejected. Rejected, yeah. 268 was adopted. 269 беше а, прието, казва председателят. Добре, електронно гласуване по 269. So. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. повече е, зелени лампички, отколкото червени и за това е прието. 92 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, не е ясно. 94 електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 95 за. Против. Въздържали се. Електронно гласуване не стана ясно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 96 за. Против въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 270 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се. Не е ясно. 98 електронна проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 99 за. Против. Въздържали се. Приема се. 272 за. Против. Въздържали се. Приема се. 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. 273 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 101 за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 въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 276 за, против, въздържали се, приема се. 111 и 12 и 13 заедно. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 114 за. Против, въздържали се, приема се. 116 за.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 121 fällt. 21 отпада. Es geht weiter mit 124. 124 и 125 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. Wir müssen 127. 127 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, <coughs> против,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 Да проверим. 133-то електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 134-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 135-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 136-то за. Против против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 285 за, против, въздържали се, приема се. 286 за, против, въздържали се, приема се. 288 за, против,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 Край на гласуването от СИД един в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. 297 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 298 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 299 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 300 за против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, поправя се председателят. 302 е прието. 303 за против, въздържали се, отхвърля се, 304 за, против, въздържали се, отхвърля се, нека да проверим. 304 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 305 за, против, въздържали се, отхвърля се. 309 за, против, въздържали се, не е ясно. 309 електронна проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 310 за против, въздържали се, отхвърля се. 311 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се. Не е ясно. 142 електронна проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, приема се. 312 за, против, въздържали се, приема се. 313 14 за, против, въздържали се, приема се. 315 за, против, въздържали се, приема се. 316 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, приема се. 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147. Сто за, против, въздържали се, приема се. 318 за,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 против, въздържали се, приема се. 320 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 321 за, против, въздържали се, не е ясно. 321 електронна проверка, всички ли гласуваха, край на гласуването. Приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 323 за, против, въздържали се, отхвърля се. 324 за, против, въздържали се, приема се. 155 отпада. Не, все пак 155-то трябва да се гласува за. Против. Въздържали се. Приема се. 326-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 327 за. Против. Въздържали се. Приема се. 330 за. Против въздържали се, приема се. 331 за, против, въздържали се, отхвърля се. 332 за, против, въздържали се, отхвърля се. 333 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 344 на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. Не е ясно. Не е ясно. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха по 344-то? С голямо мнозинство.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 Приема се. 358 за, против. Още веднъж. 358 за, против. Въздържали се. Приема се. 359 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 166 за, против. Въздържали се. Приема се. 167 за, против, въздържали се, приема се. 361 за, против, въздържали се, отхвърля се. 360 за, против, въздържали се, отхвърля се. 362 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, приема се. 369 за, против, въздържали се, приема се. 370 за, против, въздържали се, отхвърля се. 371 за, против, въздържали се, приема се. 372 за, против, въздържали се, приема се. 373 за, против, въздържали се, приема се. 374 за, против, въздържали се, отхвърля се. 375 за, против, въздържали се, приема се. 376 за, против, въздържали се, приема се. 377 за, против, въздържали се, отхвърля се. 378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 379 за, против, въздържали се, отхвърля се. 380 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване по 173-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 381 за. Трябва още веднъж, каза председателят. По 173-то електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 381. За, против, въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 382 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 176 за. Против. Въздържали се. Приема се. 383 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 384 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. 385 електронно гласуване.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 против, въздържали се, приема се. 388 за, против, въздържали се, не е ясно. Електронно гласуване по 388. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, не е ясно. 189-то електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Ами, из... да, отпада, казва председателят. Или не? Момент, трябва да видим. да, да, да, Feld, also Feld 189 somit wäre nicht nötig gewesen, darüber abzustimmen. 192 dafür? 192 за. Против, въздържали се, приема се. 193 за, против, против, приема се. Номер 2. Приема се 194 за, против, отхвърля се. Номер 3. Приема се. 195 за, против, отхвърля се. Номер 4, точка номер 4, било за, против,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 Приема се. Номер 8 за. Против. Приема се. 200 за. Против. Приема се. Номер 201 за. Против. Приема се. 202 за. Против. Е, не е ясно. 202, електронно гласуване, ако обичате. Всички ли гласувахте? Гласуването приключи и се приема, изменението се приема. Номер 10 <clears throat> за, против, приема се. Номер 203 за, против, приема се. 205 11. Приема се. Номер 13 за. Против. Приема се. 206 за. Против. Приема се. Четиринадесет за. Против. Приема се. 207 за. Против. Приема се. 208 изменение за, против, приема се. 17 за, против, приема се. 209 за, против, приема се. 20 за, против, приема се. 212 за, против, приема се. 213 за, против,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 Приема се. 28 за. Против. Приема се също. 216 за. Против. Приема се. Für? 29 за, против. Отхвърля се. Номер 30. Не, 30 отпада. 31 за, против, приема се. Устно предложено изменение едно относно 218 за, против. Не е сигурно. Моля, ще го проверим електронно. Моля да гласувате. Всички ли гласувахте? Гласуването приключи. Изменението се приема. 211? Hey, 211 angenommen. Ähm, ja, weiter bei 34. 34. Dafür? 34 за. Против. Приема се. 36 за. Против. Приема се. 37 за. Против. Приема се. 38 за, против, приема се. 39 за, против, приема се. Номер 40 за, против, приема се. 41 за, против, приема се. 222 за, против, приема се. 223 за, против, приема се. 224 за, против, приема се. Пусно изменение номер 2, за, против, приема се. И след това 229 за, против, приема се. И сега електронно гласуване. Всички ли гласувате вече? Гласуването приключи. И докладът е прият. Поздравления на докладчика. Карти Калиотар. И продължаваме mit dem Tagesordnungspunkt 14. Преминаваме към точка 14 от дневния ред. Изменение 84 за, против. Не е ясно. Моля, гласувайте за 84-то изменение. Гласуването приключи. Изменението се приема. И изменение номер 3. Приема се. Номер 2 за против приема се. Компромисно изменение номер 1 за против приема се. 102 изменение за против приема се. Номер 4 за, против, приема се. Номер 19 за, против. Трябва да го проверим. Моля, гласувайте по изменение 19. Гласуването приключи и изменението е прието. 108 за против. Още веднъж 108 за, против, приема се. 110 за, против, приема се. 111 за, против, приема се. 112 за, против, приема се. Номер 20 за, против, приема се. 21 за, против. Приема се. 115 за, против. Отхвърля се. 114 за, против. Приема се. 22 отпада, следователно 23 за, против, приема се. 117 отпада. 118. Кой е за? Против? Приема се. 119 изменение. За? Против? Още веднъж моля. 119 за. Против? Отхвърля се. 120 за. Ще проверим 119-то. Моля, гласувайте 119-то изменение. Гласуването приключи. Приема се. 120 за, против. Ще гласувам електронно също за 120-то изменение. Моля, гласувайте, колеги. Всички ли гласувате? Приключи гласуването. Приема се със същото мнозинство. 25 за, против. Приема се. Надолу са, са отпаднали. Дафюр? Номер 31 за, против. Приема се. 125 за. Тридесет Все пак трябва да гласуваме за. 32, против 32, приема се. 125-то изменение за, против, приема се. 33-то изменение за, против, приема се. 126-то. Не, по-скоро 34 поправя се председателя. За, против, за. 34-то против. Приема се. 35-то за, против. Приема се. 126 за, против, приема се. След това от 130 до 139 блок за, против, отхвърля се. Нека да проверим от 130 до 139 електронно. Гласуването приключи. Да, отхвърля се тази група изменения и стигаме до 140 за против отхвърля се 141 за против не е сигурно моля, гласувайте електронно 141. Така, гласуването приключи. Приема се изменението. 142 изменение за. Против. Отхвърля се. 143 отпаднало. 144 за. Против. Отхвърля се. 145 за. Против. Моля, гласувайте електронно за 145-то. Всички ли гласувахте? Гласуването приключи. Почти. Всъщност, защото а, още един глас в повече от страна на социал-демократите. Така, добре, благодаря. Приема се изменението. 146-то отпаднало. 150. Dafür? 150. За, против. Отхвърля се. 43 изменение за. Против. Приема се. След това номер 5. За, против. Приема се. 152 изменение за. Против. Приема се. 153 за, против. Само 10 души гласувах. 154. А, 45. Електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? 45 Elektronen. 45, глас... 45 електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Gut, ist angenommen. Приема. 155 dafür. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Не е ясно. Електронно гласуване по 173-то. Всички ли гласуваха? Моля, гласувайте. Край на гласуването. 52 за, 10 против, 64 за, против, въздържали се, приема се, 65 за, против, въздържали се, приема се, 184 за, против, въздържали се, приема се, 185 за, против въздържали се, приема се. 186 за, против въздържали се, приема се. 66 за, против въздържали се, приема се. Първо за, против въздържали се, приема се. Трето за, против въздържали се, приема се. 75 за, против въздържали се, приема се. 77 за, против въздържали се, приема се. 78. За проверка или не, приема се. Значи 78 за против, въздържали се, приема се. 79 за <clears throat> против, въздържали се, приема се. 9. Първата част на, де, на девето за. И двете части трябва да бъдат гласувани за. По първата част кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част кой е за? Против. Въздържали се. Също се приема. 81 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване по целия доклад. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Поздравления за господин Роси. 58 гласа за, няма против, 6 има въздържали се. Така че преминаваме по-нататък. Сега преминаваме към доклада на Июта Халк, освобождаване от отговорност. Това ще е последното освобождаването отговорно с Юта Халк, поне в този законодателен период. Изменение първо и второ за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето и пето за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто и седмо с устно изменение, две, две части с устно изменение. Да, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Осмо и девето за, против, въздържали се, приема се. Десето и единайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 и 13 за, против, въздържали се, отхвърля се, 14 за, 12 и 13 електронно а, гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 39 гласа за, 25 гласа против. Приема се. 14 за, против, въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване по 14 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 16. Разделно гласуване. Първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. За? Против? Въздържали се? Приема се. Е, отхвърля се, извинете. Да проверим втората част на 16-то изменение. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Следващото отпада. 17 и 18 идентични са за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, което е електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. От СИД един в повече. Край на гласуването. 56 за, 7 против, няма въздържали се. Преминаваме към ам, следващата точка, за, свързана с за околна среда. Второ и трето са идентични и се ам, гласуват заедно. второ и трето ще бъдат гласувани заедно с устно изменение. Сега сме на точката за Агенцията по лекарствата. Това е 16-та точка за Европейската Агенция. So, wir werden es ja wohl die intellektuelle Leistung hinbekommen. Европейска агенция по лекарствата. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Второ и трето с устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пето за против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто и седмо с устно изменение. Кой е за? <clears throat> против, въздържали се, приема се. 8 и 9 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 56 гласа за, 5 гласа против, няма въздържали се. Поздравления за Юта Хаук. Die nächste Agentur kommt aus Finnland. Weiß jeder, worum es geht? Всички знаят с каква следваща точка тя е свързана с ам, агенцията. Um Entschuldigung, Es ist die Chemieagentur. Агенция за химически вещества. Всички ли намерихте тази точка в дневния ви ред? Първо изменение за, против, приема се. Второ и четвърто разделно гласуване. Първата част против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, приема се. Пето и шесто за, против, въздържали се, е, отхвърля се. Седмо и осмо с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето и десето за, против, въздържали се, <clears throat> отхвърля се. Окончателно гласуване, моля, гласувайте. Wir wollten den Direktor nicht wählen. <laughs> <laughs> So, Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. за 7 против, няма въздържали се. Приема се. Преминаваме към е, е, точката свързана с ЕФСА. Европейския орган за безопасност на храните. И така, първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ и трето, за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто и пето, с устно изменение, за, против, въздържали се, приема се. Седмо, първата част, за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, не е ясно. Електронно гласуване, седмо, втората част, всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Осем и девет също заедно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 15 за, 13 против, няма въздържали се. Преминаваме към следващата точка с ECDC. Всички ли намерихте тази точка? Първо изменение. <clears throat> За, против, въздържали се, приема се. Второ и трето са идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто и пето с сусно изменение за, против, въздържали се, приема се. 6 и 7 идентични, за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 50 класа за, 10 против и 1 един въздържал се. Jetzt kommt die Umweltagentur. Сега Агенцията за околна среда. Първо за, против, въздържали се, приема се. второ за, против, въздържали се, приема се. Трето и четвърто заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето и шесто с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо и осмо за, против, въздържали се, приема се. Е, изнет отхвърля се, девето и десето. А, сега, проверка по седмо и осмо. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Девето и десето сега. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се и електронно окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 53 за, 8 са против. От... Приема се и този доклад. So, damit sind wir am Ende der Abstimmung. Jetzt geht es zu den Plastic Bags. Сега преминаваме към а, точката, а, свързана с пластмасови пликове за покупки, изготвено госпожа Алкен. Тези, които не искат да останат, ако обичат, бързичко да напуснат залата. Gut, wir können starten mit Tagesordnungspunkt 21 und auf Wunsch, auf Wunsch der Berichterstatterin. По желание на докладчицата ще процедираме по друг начин. Комисията ще започне. Юлиус Лангворф е тук. Ако правилно съм информиран, информиран сега комисията получава думата. Uh, Благодаря ви, господин председател. Ще бъда колкото се може по-кратък. Струва ми се, че предложението е доста рационално. Без много водни думи бих искал да кажа следното. Всички бяхме обезпокоени от прекалената употреба на пластмасови пликове. Имаше а, непрестанни призиви от страна на държавите членки към комисията да представи някаква европейска инициатива за пликовете, Разбира се, това се вписва в резолюцията на парламента за пластмасовите продукти в по-общ контекст. Имахме оценка на въздействието, която а, вземаше предвид а, различните данни, които бяха на разположение. Имаше обаче области, в които нямахме достатъчно данни, като например колко пликове се пускат на пазара и така нататък. Това е резултат от интензивна дискусия в рамките на Европейската комисия по отношение на окончателния подход, който трябва да възприемем в това предложение. Впрочем, считахме, че по-настоящем има разногласия между държавите членки по отношение на използването на тези пликове. Има държави членки, в които тези пликове се използват, почти не се използват докато в други държави членки тези пликове се използват изключително често. Така че на този етап подхода ни е да нямаме цел зададена на европейско равнище за намаляване на използването на тези пликове. По-скоро решихме да изискаме от държавите членки да вземат мерки като използват няколко инструмента. Поискахме от държавите членки да докладват обратно на комисията. Евентуално ще излезем и с друго предложение, ако това предложение сработи. В самото предложение се изменя директивата за опаковките, по-специално член 3, определенията по-специално определението за лека пластм... лек пластмасов плик за покупки. Това е член 3, както казах. Той изменя член 4 или по-скоро допълваме сега действащия тия член 4 като изискваме от държавите членки да вземат мерки с цел намаляването, намалено използване на тези пликове. Позволяваме на държавите членки да използват редица економически инструменти, да ограничат пазара, ако е необходимо. И на трето място изискваме държавите членки да докладват на Европейската комисия за ефективността на тези мерки. Това е всичко. Доста рационализирано предложение, както казах. Това не означава, че няма да възникнат въпроси. Накрая бих искал да подчертая, че това предложение трябва да се гледа в по-широк контекст общата инициатива на Европейската комисия за а, намаляване на отпадъците. Имаме цели за рециклирането и за повторното използване. Имаме няколко директиви в това отношение. Работим и по инициатива за пластмасовите отпадъци. Ще имаме последваща оценка по редица директиви, свързани с отпадъците. Така че всички тези моменти трябва да бъдат взети предвид, когато се опитваме да имам, направим някакво заключение от сега действащото законодателство. този случай са засегнати леките пластмасови пликове за покупки, а в доклада на Маргрете Алкен се разглеждат и някои други аспекти, които ще бъдат включени в Зелената книга и в проверката за изпълнението на директивата. Благодаря ви, господин представител на комисията. Да чуем докладчика, госпожа Алкен. Благодаря, господин председател. Благодаря комисията за тази подготовка и това предложение. И това е, е въпрос, който действително е вписан в дневния ред в момента. Това се превърна в приоритет и от години казвам, че трябва да се действа. И както каза господин Лангендорф, има едно европейско проучване, което беше подкрепено по европейска инициатива и тази инициатива изисква да се действа в тази област. Господин Лангендорф каза, че вече е, имаме директива за от, опадъците. Тук не става дума да се смали, да се намали законодателството в тази област. Ние запазваме всичко, което вече е записано в директивата за отпадъците, но тя не е достатъчно силна, амбициозна. И, и това, което е доста странно е, че в анализа на комисията имаме един подход, който е съвсем различен. Казва се, че не може да се основаваме на този подход, който е твърде подробен, твърде научен. И по някой път прилагаме точно обратния подход. В нашето предложение ние е, решихме да се основем на този анализ на последствията, това е анализ на въздействието и го правим. Защо? Защото пластмасовите пликове съставляват един огромен проблем във връзка с е, замърсяването. Това е, е съвсем видим проблем. Имаме полета, които са покрити с пластмасови отпадъци. Това е проблем, който е свързан, замърсява изключително много морската среда, както и земната. А, така че дори в някоя страна, като нашата, ние намалихме чувствително използването на пластмасовите пликове, този проблем си остава все така страшен. И ако не направим нищо, не е изключено през 2020 година, да се използва 110 милиарда пластмасови пликове през 2020 година. И смятам, че това е достатъчно, за да се проведе дебат. Вие е, много добре знаем какво става с пластмасовите пликове. Половината от тях отиват на отпадъци в, на депа паза отпадъци, където ги развява вятъра и само 20% се рециклира. Така че има огромно разхищение на ресурси. И в доклада, който представям, както казах, аз предпочетох да следвам анализа на въздействието на комисията и да видя какви са препоръките, които са записани там. Има три основни препоръки, трябва да се определят цели за намаляване и бихме искали тези цели да бъдат съвсем ясни. 40% не. Намаляване с 80% на средното потребление на пластмасови пликове в сравнение с 2010 година. Тук следвахме предложението на комисията която също желая да се определи продажна цена за пластмасовите прикове И накрая аз е, е, изготвих един доста предложи да се изготви доста къс срок, две години, но като гледаме какво става в някои държави членки, се установява, че когато се определи някакъв, някаква цена за пластмасовите пликове, нещата се променят корено, защото потребителите намират други решения. И има някои елементи, които са много важни в това предложение. Освен това, че ние следвахме общите препоръки на комисията, ние препоръчваме да се действа с един фейзинг аут, т.е. постепенно изтегляне от пазара на пластмасовите пликове, защото в околната среда това е материал, който е, не е биоразградим. Като ни казват, че те са биоразградими, не винаги е така. Има някои вещества, които нарушават, е, които са вредни за здравето. Това го установихме и от доклада Проди. Мисля, че всичко това са сериозни неща, които не трябва да пропускаме и трябва просто да се прекрати използването на пластмасови пликове. И да използваме само това, което е биоразградимо, биологично разградимо и за трябва да бъдат определени много точни критерии. Трябва да може отпадъците от такива пликове да изчезват за една година. Тут напълно, поставям ударението върху напълно. Правилата, които се определят за биоразградимите а, пликове, трябва да бъдат съвсем точни и ако пластмасата е биоразградима и ако държавите членки имат а, законодателство за биологичните отпадъци, може евентуално да се предвиди те да се, такива пликове да се раздават безплатно, да има някакво, някаква дерогация. И такива пликове е, може да се използват примерно само за влажните стоки, като например риба или месо, но за тези е, храни, които са сухи или зеленчуци, мисля, че трябва да се помисли в държавите членки да се намали използването на пластмасови пликове. Има альтернативни решения, например е, хартиени е, пликове или е, от друг материал, който е разградим. Така че аз бих искал да чуя и забележките, изказванията и на другите докладчици, и на моите колеги. Благодаря, че ми дадохте възможността да ви представя този доклад. И се надявам, че ще може да представим едно интересно досие пред нашите избиратели, да им покажем, че ние действително работим тук. Благодаря. Благодаря, госпожо, госпожо Алке. Сега докладчиците в сянка. А първият има думата kai sužinojame, kad teks svarstyti šitą direktyvą dėl plastikinių maišelių. Благодаря ви. Когато обсъждахме директивата за пликовете, всички се питахме какви пликове имаме предвид. Дали пликове за еднократна употреба или пликовете за многократна. Има ли разлика между така наречените е, леки пликове, в е, които обикновено увиваме е, зеленчуците, или пък имаме предвид другите пликове, които се използват, когато купуваме обувки и по принцип, когато пазаруваме в магазините. В крайна сметка, с този термин се покриват много и различни нейлонови пликове. Аз като потребител съм съгласна с становището на докладчика. Надявам се, че ще работим в добро сътрудничество. Съгласна съм, че е необходимо да се направи разграничение между няколко вида пликове, тези, които са под 10 тези, които са с по-малка дебелина от тези с по-голяма. Но ми се струва, че най-големият проблем е свързан с най-малките турбички от 10 микрона. По-дебелите пликове се използват повече от един път, тъй като те са по-трайни, ако можем така да се изразим. По този начин опазваме околната среда и не разпиляваме ресурсите. По-тънките пликчета обаче са най-големия ни проблем. Европейската комисия също говори за този проблем и а, признава, че цифрите, които имаме тук, не са много точни. Така че, кои са основните проблеми? От гледна точка на рециклирането, системата на събиране на този тип пликчета не работи добре. Какви са евентуалните альтернативи, за които можем да помислим, ако въобще има такива альтернативи. Можем ли да използваме хартиени пликове? Може би хартиения плик е по-екологосъобразен от найлоновия и е по-ефтиното решение. Какви са обаче истинските цифри? Както каза и Европейската комисия, цифрите, с които разполагаме по-настоящем, са неточни. Не е ясно дали цифрите, които имаме пред нас, включват по-тънките, само по-тънките или само по-дебелите пликове или тези две категории са смесени. В нашата комисия обикновено се опитваме да съчетаем индустриалния и екологичния интерес. Тънките пликчета се произвеждат най-вече в Азия и Европа ги внася. По-дебелите пликове се произвеждат в Европа. Така че с оглед на диверсификацията е необходимо да не забравяме происхода на тези пликчета. пликчета. Необходимо е също така да помислим за евентуална забрана на вредните вещества, които се използват при производството на тези пликове. Необходимо е също да погледнем въпроса за рециклирането и повторното използване на тези пликове. Не трябва да използваме данните от 2010 година като изходна точка на нашия анализ, като изходна точка, на която да базираме процента на намаляване на използването на тези пликове в държавите членки. Още нещо, което е важно, трябва да се повиши осведомеността на обществото. Обществото трябва да знае тези цифри и да разбере колко са вредни неговите навици. Защото тези навици вредят на околната среда. Необходимо е да накараме хората да използват многократно нейлоновите пликчета, с които разполагат. По отношение на процента на намаляване. Дали трябва да имаме тотална забрана на тези пликове или да се прехвърлим към някаква друга альтернатива. Намаляването с 80% на използването на тези пликове може да се приравни на пълна забрана. Не ми се струва, че ще постигнем тази цел в следващите няколко години. Може би обаче тези 80% са изчислени на базата на средна стойност за Европа, а не на базата на цифрите за дадена държава членка. Струва ми се, че доста изменения ще бъдат внесени и че ще се проведе широко обхватна дискусия. Въпреки, че Европейската комисия ни казва, че това бил простичък и не е особено сложен документ, аз не съм съгласна. Надявам се, че ще стигна до заключения, приемливи за всички. Благодаря сега, Юли Макис. Благодаря, u Je zakjes zijn bijna overal eh, gratis. In eh, Nederland is dat een beetje. Благодаря ви. В Нидерландия получавате навсякъде найлонови пликчета, във всеки един магазин. Много често ви питат, искате ли, и вие казвате да. В едно проучване стана видно, че всеки европеец използва 119 найлонови пликчета. 90% от тези пликчета са тънките. Политиката може да сработи, но по-настоящем тези пликове се предоставят безплатно. Да не забравяме ресурсите за производството на тези пликове, замърсяването на морската, атмос... на морската среда, Въпросът наистина е широко обхватен. Необходимо е да ограничим потреблението на тези пликове, като променим поведението на потребителите. В Дания и Финландия се използват в стотици пъти по-малко тези пликове. Имаме държави членки, в които пликовете се използват непрекъснато. А в Дания и Финландия те се използват веднъж на 2-3 дни. Европейската комисия отделя специално внимание на тънките нейлонови пликчета. Целта ни е тези пликчета да не бъдат изхвърляни и да замърсяват околната среда. Те са толкова леки, че просто излитат при най-малкия полох на вятъра и така се замърсяват и моретата. Та в крайна сметка всички тези нейлонови пликчета се озовават в морето. Ако те бяха биоразградими, то тогава нямаше да сме изправени пред проблема, пред който сме изправени сега. Тъй като пликовете обаче не са биоразградими, те се трупат. Хората считат, че в това се крие бъдещето, но към момента не разполагаме с биоразградими пликове. Пликове, които да могат да бъдат компостирани в последствие Благодаря на господин Проди за неговия доклад, защото сега имаме ясно определение за компост. По отношение на новаторството за бъдеще, трябва да се насочим към биоразградими продукти, но преди това трябва да е ясно какво означава биоразградим. Биоразградим в индустриален контекст ли или не? Защото може да се окаже, че имаме пликове, които са биоразградими само от индустриална гледна точка, т.е. такива, които се разграждат в рамките на 20 дни. Не зная дали ще ни помогне да въведем а, разделно а, отделяне на найлоновите пликчета едва ли е необходимо да създаваме нови контейнери и за този тип отпадъци. Възможно е да въведем заплащане за най-тънките пликове, тези, които са под 5 микрона. Намаленото използване с 80% е добра идея. Струва ми се, че найлоновите пликове трябва... Една от целите зададени тук е найлоновите пликове да се използват над 100 пъти, което означава, че тези найлонови пликове все пак трябва да бъдат малко по-дебели. Основните виновници за замърсяването са тънките пликчета. И не на последно място – бих искала да кажа следното. Ако казваме, че биоразградимите пликове са бъдещето, то тогава трябва да се уверим, че всички са съгласни. Важно е биоразградимите продукти да се събират отделно, а не само в компоста. Знаем, че в момента на пазара има два различни вида пластмаса. Ще работя в тясно сътрудничество с докладчика. Сигурна съм, че заедно ще допринесем за намаляването на пластмасовото замърсяване. Благодаря сега колегата Кербранди. <laughs> Um, you, Натиснах погрешното копче, исках отново да гласувам. Благодаря, господин председателю. Е, искам да благодаря на господин Лангенфорд, представителят на комисията, за неговото изказване. Радвам се, че Европейската комисия се спря точно на тези пликове и ги изключи от останалите отпадъци. Да се надяваме, че ще можем да приключим с това законодателство преди изборите. То беше е, въведено преди две години и комисията прояви амбициозност по отношение на тази тема. Е, има редица теми, с които ако се е, занимаем, ще можем да се отървем от много от отпадъците. 70% от отпадъците се дължат на тези е, опаковки и пликове. Е, говорим за страни не само от Европейския съюз, а и за много от провинциите в Китай, например. Имаме предложение, изготвено от комисията, но няма обща цел. Някак си Европейската комисия като чели се ем, ем, колебае ем, и е, не иска да турмози много държавите членки. Това стана ясно и по време, тази сутрин, когато слушахме пакета за климата и енергетиката. Подкрепям доклада на нашия докладчик Маргарета Окън. В доклада тя включва тази цел в размер на 80%. Не е трудно да се постигне тази цел. Така че подкрепям доклада из двете ръце. Има и други важни елементи, свързани с определенията за пластмасовите пликове. Тези 10 микрона, за които говори тя, това е един горен прак като изискване – тя смята, че това са пликовете, които се получават, да речем, когато си купите нещо от месарницата. Те трябва да бъдат изключени от определението. Да се надяваме, че ще бъдат изключени и тези пликове, които ви се дават на пазари, в които си слагате плодовете и зеленчуците. Защото ще ми се тези да не бъдат изключени. Въпросът ми към комисията е следният. Смятате ли, че тези 10 микрона, това ограничение е нещо, което е разумно и може да бъде приложено на практика? Това е нещо, което трябва да се вземе предвид. И накрая, господин председателю, съгласен съм а, с Европейската комисия, че ако се включат докринни съставки. Може би ще е по-добре да се изчака да се изготви останалата част от законодателството. Ще ми се да побързаме с изготвянето на това законодателство и ако започнем преговорите с съвета, ще се стигне до там, че ще са ни необходими а, редица дискусии, които ще отнемат време. Тези 70% а, отпадъци не са за пренебрегване. И смятам, че ще можем да постигнем съгласие по тези въпроси много бързо. Благодаря, Ана Розбах. Tak, formand. Jeg vil tale dansk. Jeg vil gerne sige tak Først til min kollega, Margrethe Augen, for hendes arbejde. Благодаря. Искам най-напред да благодаря колегата за извършената работа и за това, че записа всички тези елементи в доклада, но не съм съгласен с комисията, като тя казва, че е много лесно. Е, мисля, че това е доста сложен въпрос и се радвам, че това предложение е пред нас. <clears throat> И се надявам наистина, да можем да постигнем най-после резултати преди изтичането на този срок. Напълно съм съгласен с колегите, които казаха, че това предложение идва късно. Да, може да се отговори на този проблем по задоволителен начин, като се ликвидират тези пластмасови пликчета, но не е реалистично. Не може да искаме от гражданите да го направят. Това само ще увеличи използването и прибягването към друг вид амбалаж. Няма просто решение. Да се опаковат продуктите, това е задължително. И другите начини на опаковане пак е, са или от пластмаса, или пресовани и други такива е, материали. А хартията също също е, има своите неудобства. Използват се много химически продукти в изработването на хартия. Знаете, че има проучвания, които са правени по този въпрос и които доказват, че в тази хартиената промишленост се използва голям брой химически продукти, химикали и така нататък. Така че няма едно решение. Трябва да използваме да помислим за други варианти. Това нещо трябва да стане много бързо. Получих известен брой е, искания, е, предупреждения. Бяхме прикарани да внимаваме, да не изпаднем в опасни ситуации – има цял ред проблеми, свързани с този въпрос. Биоразградими те пластмаси, това също е въпрос, който трябва да се реши. Трябва, използват се много химически материали, за да се произведат такива биологично разградими пластмасови пликчета. И това не означава, че когато те се разграждат, всичко се решава. Не, някои химически елементи филтрират в почвата и остават в, пласт, в природата. Те, те се разграждат на малки частици, на парченца. Това не е решение. Трябва да се намерят някакви по-удобни решения във всяка държава членка. Имаме система на събиране на отпадъците, която е различна в различните държави членки. Идвам от страна, където е, резултатите са доста положителни, но знаем, че в други страни на този етап няма система дори за събиране на отпадъците и най-простата. Така че трябва да се намери някакъв, някакво хармонизирано решение, което е много трудно. А освен това не трябва да наказваме страните, които вече са взели мерки в тази област. Трябва все пак да внимаваме и за това. И така е, не трябва да се набелязва само една цел за намаляване, която да е само така общо европейска. Смятам, че трябва да видим какво е максималното, което може да направи всяка държава членка. Ситуацията в е, Дания е различна от тази в Германия и другаде. Ние направихме много и трябва да видим другите държави членки, те да действат. Но нека не наказваме тези, които все пак правят усилия. Както ви казвам, идвам от една страна, където решихме, че ако се поиска 50 стотинки на пластмаса от всеки гражданин, те ще намерят други решения да си занесат пазара вкъщи. Е, по-голямата част от е, гражданите използват такива сгъваеми е, панери и подобни съдове и така си ги отнасят вкъщи, след това в колата и се избягва по този начин да си купуват пликчета. Освен това трябва да поставим ударението върху информирането на населението, на малките, на, на младите, да им обясним, че не е хубаво да се изхвърлят пластмасовите пликчета така в природата, че има други решения и че е добре да пазим околната среда, а пластмасата трябва да се използва отново. Това не е просто някакъв отпадък. Ние като потребители трябва да използваме максимално тези пликове и докато може да използваме всичко това, това не, не трябва да бъде изхвърлено просто така в е, околната среда. И ние като политически отговорници, ние сме задължени да информираме и да образоваме нашите граждани и се надяваме бързо да постигнем някакво решение, което да е гъвкаво и реалистично и се, съм много доволна, че установихме добро сътрудничество с докладчика. Благодаря. Благодаря. Сега останалите оратори ще вземат думата. Времето за изказване е две минути. Криста Кланс има думата. Добре, набързо. Трябва да разграничаваме нещата потребителите трябва да бъдат информирани и да могат да решат какви опаковки да използват, от какви имат нужда. Има различни продукти, различни материали и са необходими различни опаковки в тази връзка. Ам, може би ще има някаква такса, която ще бръкне в джоба на потребителите в областта на хранителните продукти има смисъл такава такса в държавите член, членки таксите са по-низки, там където пликовете се продават. Какво ще се случи с тези останали 20%? а, не приемам това. В Европа има различни подходи. Дават се безплатни пликове, не се а, събират разделно в отпадъците. В някои има а, платени пликове, те се а, събират разделно в отпадъците. Безплатно се приемат, например в Германия не се начисляват към общо количество отпадъци от друга страна, системата за рециклиране също стимулира този процес. Отварят се и нови работни места, в което е добре така че да се намали броя на използването, рециклирането им и повторното им използване. Това са основните елементи. Биоразградими или ам, изработени от биосуровини. Едва ли потребителите ще могат да правят някаква разлика. Всички са найлонови, така че ще е трудно да се разграничава. При изработването на тези турбички се използва само една трета вещества, които са разградими. Ще е трудно в тази връзка да се направи разграничаването. Ние искаме да подобрим предложението на комисията и в тази връзка ще внесем съответните изменения. Благодаря колегата Проди. Е, Благодаря, господин председател. Рамките, които бяха очертани и касаят обикновените пластмаси, обикновения найлон, който е много стабилен във времето и с съответните отрицателни въздействия върху околната среда. Аз е, искам да припомня, че именно в Европа бяха направени сериозни стъпки напред в производството на пластмасови изделия които са наистина биологично разградими и които могат да се компостират. Това е, което е все пак е, положително. Положителното е, че може да се използват без да има много е, сериозни рискове за околната среда. И ми се иска да се прави разграничаване между различните видове пластмаса. Това са пластмаси, които са съставени от е, растителни материали, които е, те са произведени с растителни продукти и материи. И тези пликове, както казвам, са биоразградими и съответно могат дори да се използват в компост. И те могат в тези пластмасови пликове могат да се слагат всъщност и влажни продукти и след това могат да отидат на компоста, както плика, така и част от съдържанието. биологично разградимите, които се разграждат постепенно, са също опасни е, защото остават малки частици от тях, но имаме стандарт, имаме възможност да ги преработваме и трябва тези пликове, които са практични, те да бъдат използвани от гражданите. Те на практика нямат никакво въздействие върху околната среда. Благодаря. Много беше казано, благодаря на госпожа Алген, за този доклад, за това обяснение тези. Е, това са наистина много амбициозни цели, но аз лично се притеснявам, че потребителите като че ли малко биват изоставени. Защо да не може да се изготви някаква европейска политика в комисията, защото в отпадъците откриваме много елементи, които не са обхванати от никакви директиви. В Германия, в Дания, например, там се върви по добрия път. Е, още не сме постигнали съвършенството, но все пак нещата върват добре. И аз се питам за тези, които защитават така ревностно пластмасовите пликове, как може да станат нещата? Трябва да се води реалистична политика, конкретна политика, но, но това нещо не се прави навсякъде. Дори и в Германия. И в крайна сметка всичко, което е, попадне в отпадъците, отива в заводите за изгаряне на отпадъци. И това, което каза колегата Проди за тези биологично разградими пластмасиви, аспектите са многобройни. От гледна точка на земеделието, тези до каква степен те могат да се разграждат тези пластмаси. Как е, това се връзва с рециклирането на пластмасата? Според мен трябва да се изготви някаква много по-точна политика от е, земеделска гледна точка и трябва някакво е, трябва наистина да се извършва истинско рециклиране, не винаги да се изгарят само отпадъците. Има раз, различни е, така, събития, които и, аспекти, исторически и политически аспекти, за които трябва да се държи сметка. Благодаря. Благодаря ви. Казва госпожа Антонеско. Бих искала да благодаря на докладчика за неговата работа. В вестниците прочетох, че Европейския съюз искал да забрани найлоновите турбички. Казано по този начин, е трудно човек да разбере какво точно се има предвид. Затова се нуждаем от по-голяма яснота в Европа. Ние искаме да ограничим използването на определен вид найлонови турбички. Държавите членки могат да решат как точно да постигнат зададени от Европа резултата. Трябва да решим проблема с пликовете за еднократна употреба. Със сигурност имаме подкрепата на гражданите в това отношение. Не знам защо европейските мисля, че европейските институции и е, националните компетентни органи трябва да се възползват от това желание на гражданите. трябва внимателно да помислим за биоразградимия характер на турбичките. Благодаря. Госпожа Мазей. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за нейното предложение. Предложението е много амбициозно. Когато найлоновите турбички навлязоха на пазара, те бяха истински хит. Защото вместо да носим покупките си на рамо, започнахме да ги носим в ръце, което от своя страна се отрази на гръбначните ни стълбове. Всичко зависи от начина по който информираме хората. В Китай не съм виждала найлонови турбички, защото там те се събират и се рециклират. В Тунис нещата стоят другояче. Там найлоновите турбички са навсякъде. Ние, в европейските институции, трябва да вземем предвид здравето на хората и околната среда. Но трябва да помислим и за младото поколение и за неговите предпочитания. Затова се нуждаем от добро решение, което да ни позволи да намалим използването на тези турбички с 80%. Това обаче ще се окаже голям проблем за тези, които ги произвеждат. Затова трябва да помислим и за различни материали, от които бихме могли да направим новите турбички. Това обаче изисква проучвания и оценка. Никога обаче не съм виждала оценка, която да се отнася до индустрията, до производството. В Словения трудно може да получите нейлонова турбичка, защото тя винаги се заплаща. Осведомеността у нас е много добре подготвена. Всички от яслата до учрежденията знаят – какви са последиците. Благодаря. Госпожа Любчева. Председател. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, aujourd'hui, nous parlons sérieusement de, de limiter euh, euh, No English translation. Nee, как не е гласа? Окей. Okay.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 Колеги, днес говорим за ограничаване и за опасностите от употреба на пластмасовите турбички, на тънките пластмасови турбички, но трябва да бъдем откровени към себе си и да си признаем, че до преди няколко години употребата им беше налагана, защото те имат редица предимства пред другите опаковачни материали. И ако това създава проблеми днес, то е свързано с много нови мерки и комплексни мерки, за да можем да преодолеем този проблем. Говорим за ограничаване, но то е свързано на първо място с осведоменост. Осведоменост на всички граждани, които трябва да знаят и предимствата, но трябва да знаят и проблемите. Това е свързано с менталитета, промяната на менталитета, а това трудно се постига, особено в някои страни. Трябва да имаме предвид, че това се постига и с образованост, особено на младите поколения, на младите генерации, които имат съвсем различен менталитет и различно поведение – по отношение на биоразградимите е, пластмасови материали и пластмасови турбички, тук е, понякога се поражда доста сериозно противоречие между тънките пластмасови, неразградими и биоразградимите. Има сериозна спекулация, особено в е, контекста на конкуренция между различни фирми и в някои страни това е един доста сериозен проблем. Това означава, че потребителите ни също нямат достатъчно информация върху това какво е биоразградима, как да ги различават и как да ги употребяват. Това, което чух от комисията, че няма да имаме европейска цел в това отношение, т.е. в ограничаване на употребата на пластмасовите турбички, леко ме озадачава, защото това означава много големи различия между отделните държави. Радвам се, че в доклада има поставена цел, но си мисля, че трябва да бъдем убедени, че трябва да имаме общи политики. И тези политики трябва да имат комплексни мерки. От една страна ограничителни, от друга страна стимулиращи, защото се отнася до едно потребление, което не всички са длъжни и не всички знаят какво е това пластмаса, какво е това разградима пластмаса и така нататък. Не мисля, че най-големият виновник за всички проблеми са тънките 10 микронови турбички. А какво става с 11 микроновите, ако такива се произведат? Значи трябва да имаме много точна политика, много точни анализи, много точни разчети. И освен това, да имаме предвид, че многократната употреба на пластмасовите турбички също не е безрискова и безопасна. Т.е. имаме изключително много а, а, задачи, които трябва да се решават и те трябва да бъдат покрити от една страна с много научни анализи и изследвания, за да можем да определим точните политики, с които можем да решим проблема. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Повечето неща бяха казани, но искам да кажа следното. Определи сте прак от 50 микрона. И всичко под този лимит по правило трябва да е биоразградимо. Някои смятат, че тези окси биоразградими продукти са като останалите, но те, на тях им отнема много време, докато бъдат разградени от кислорода. Така че в допълнение е, някои от нещата, които са наричани биоразградими, се смесват с пластмасовите продукти, е, което не е така. Продуктите трябва да са изцяло биоразградими. В допълнение трябва да снима и предвид е, какво е качеството Е, дали могат да бъдат трансформирани в анаеробична so... в анаеробна среда. Ако а, трябва да се помисли за биоразградимите, но смятам, че тези тънките нейлонови турбички, те трябва да са такива. Трябва да се плащат да се плаща за тези турбички, за да помислят хората за какво става въпроса. Моят баща пред 20 години въведа въведе такава практика, изглежда странна тогава, но сега изглежда нещо съвсем обикновено. А, тогава го критикуваха много, ам, но нещата след това се приеха, така ще стане и сега. Ще ни критикуват няколко ам, седмици и след това нещата ще се ам, успокоят. Сега Петър Лизе има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладчика. Вчера имах възможност в избирателния ми район да обсъждам този въпрос с а, ученици, с възрастни. А, необходимо е да навлезем в подробности по този проблем. Трябва да се действа, разбира се. Аз съм против забраната, защото в рамките на Европейския съюз няма много добър опит. В Германия са се забрани, не сме постигнали нищо положително. Имаше, има предложение от докладчика малка такса за тънките пликове. Би могло. Относно рециклирането, трябва да се знае какво се случва с тези турбички, когато бъдат рециклирани, така че да бъдат отстранени най-големите проблеми. Цел 80% намаляване на тези турбички, това също би могло да е проблем. и трябва да, казва се, че трябва да се определи брой на глава от населението, но това може също да представлява проблем. Да, да вземем, например, Ирландия. А, сега, е, въп, няколко въпроса към комисията. Казва се, че правното основание е проблемно. Държ... Предложението казва, че членки могат да направят това, това и това. Трудно е по този начин. По тази причина може би трябва да се премахне и забраната. Само в една трета има забрана, а в другите, ако има въведени такси, не виждам как ще стане хармонизирането. В Китай има забрана за тези тънки нейлонови турбички. Дали е така? Може ли да каже комисията? И какво смята комисията за екологичния баланс а, между хартията и а, биологично разградимите а, турбички? Не трябва да прекаляваме и да сме по- внимателни. Чувал съм, че а, турбичката трябва да се мие най-много след една седмица, за да не се разпространяват някакви инфекции или вируси. А, преди така се казва, че преди да се използва турбичката за втори път, трябва да се мие. Но смятам, че с такива аргументи да излезем пред промишлеността, това не е сериозно. А, ами значи една турбичка има трайност около 5 дни, така да разбираме. А, сега колегата Окуни има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, много неща бяха казани. И само три допълнения искам да направя. Първото е, че действително, както каза Карлен Флоренц, в много страни, в държавите, много държави членки вече съществува национално законодателство, което позволи да се намали чувствително потреблението на пластмасовите пликчета, които се превръщат в отпадъци, чрез премахването на тези еднократно използвани сакчета или въвеждането на биологично разградимите пликчета. И в този смисъл искам да помислим за иновацията и научно-изследователската дейност. Защо? Посетих а, а, станцията за пречистване отпадъчните води в, а, на Брюксел, която е една от най-големите в Европа. И там са направили те са анализирали водата и са отбелязали, че има полимерни частици, които идват от е, биологично разградимите пликчета и са открили една бактерия, която е, на практика смила тези полимери, ги изхвърля след това под формата на продукт, който след като се е, рафинира, преработи, става пластмаса. И всъщност това, което ви показвам, това е пластмаса, която се получава по този начин. И днес а, трябва да разглеждаме нещата от гледна точка на някаква затворена система, да помислим за начина по който ние, европейците, бихме могли да се опрем на добрата технология, за да може тези биологично разградими пликчета след това да се използват повторно, за да се е, произвежда пластмаса отново, която да служи за производство за какво ли не. Тъй, че нека да погледнем каква е технологията и в този, да видим по, в този контекст как може да насърчаваме научно-изследователската дейност и иновациите. Второ, трябва да бъдем, дадем силен сигнал за а, държавите, из, отвъд Европейския съюз, всички страни е, да са запознати с този проблем. Знаете, че сега всяка година се израждат 800 000 тона пластмасови отпадъци от моретата. Това е огромно. Знаете, че в е, е, Тихия океан съществува една площ, която е покрита с а, пластмаси до такава степен гъсто набити, че просто един кораб не може да мине между тях. Така че много е важно ние да насърчаваме международната общност да върви в тази посока. Искам да приветствам работата на докладчика и благодаря за високото качество. Благодаря. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια. Δεν νομίζω ότι... Благодаря ви. Аз също бих искал да поздравя докладчика и да окажа подкрепа за неговия доклад. Не мисля, че бихме могли да бъдем свръхамбициозни по отношение на нейлоновите турбички. Не смятам, че има мерки, които да отговорят на мащаба на проблема. Проблемът е огромен. Съгласен съм с това, което каза колегата във връзка с биоразградимите турбички. Господин Флоренс говореше за изгарянето на отпадъците. Дори и да мисля, че ЕНП подкрепят засиленото използване на тази технология, изгарянето на отпадъци, не мисля, че ще се стигне до намаляване на рециклирането, което се осъществява в държавите членки, които използват тази технология по-настоящем. Благодаря. Сега да чуем комисията отново, тъй като не разполагаме с много време. Uh, Благодаря, господин председател. Ще се опитам да взема отношение по няколко неща, които бяха споменати. На първо място основната цел на предложението и неговия обхват. Целта е а, да се спре разпространението на а, отпадъците и а, Въпросът свързан с обработка на отпадъците, рециклиране, изгарянето им и така нататък. Трябва да видим какъв е обхватът, за да намалим използването на пластмасовите турбички. Това е целта на предложението, а именно да се предотврати събирането на, или натрупването на такъвито отпадъци. Ще ще бъде предвиден и обхват, е, който да е свързан с увеличаване обема на рециклиране на нейлоновите а, е, турбички, но първата или по-основна цел е предотвратяване на натрупване, е, натрупването на отпадъци от а, е, нейлонови турбички. Сега за обхвата. Говорим за тънките нейлонови турбички, дебелина 50 микрона или по-малко. Това са съвсем, съвсем тънките а, турбички. Докладчикът предлага друг подход да има, да се заложи цел в европейски мащаб. Комисията има друг подход. Ние искаме да се обхванат всички турбички с дебелина 50 или по-малко микрона. Независимо дали те са тънки, по-тънки, най-тънки, биоразградими или така нататък. Ние искаме да се намали употребата на ем, всяка една от тези е, турбички. Е, сега, дали става въпрос за хоризонтален е, въпрос? става, е, дали трябва да се сегне въпроса за разделно събиране на тези вид отпадъци, е, за самите опаковки и така нататък. Като разгледаме директивата за опаковките и за отпадъците, ще обсъдим и тези въпроси и ще можем да отговорим на зададените въпроси и да ви информираме за обратната връзка, която сме получили във връзка с Зелената книга. Относно инструментите, предложението не посочва, че трябва да се въведе забрана. Държавите членки могат да изберат най-подходящи за тях инструменти, включително и ам, въвеждането на такси, ограничения на пазара, които да бъдат предвидени. Но тези мерки могат да включват и мерки, свързани с разяснителни кампании, с образователни кампании и така нататък. Да се замесят, да речем, хиляда тънки опаковки и това означава, че ще бъдат използвани други а, а, турбички, които са за многократна употреба. Като бъдат спестени хиляда тънки турбички, на тяхно място се използват 400 до 600 друг вид турбички може да се запознаят с данните в оценката на въздействието. Тя се занимава и с а, това какви са последиците върху производителите. Беше зададен такъв въпрос. Опитваме се да работим въз основа на данните, с които разполагаме Изискваме информация от производителите за броя на работните места, за броя на малките и средни предприятия, за да видим какви ще са последиците за промишлеността. А, относно правното основание, това е член 114. А, той беше включен в първоначалното предложение и член 18 от сегашната директива за упаковките. А, той обхваща вътрешния пазар или е свързан с вътрешния пазар до голяма степен така че промяната трябва да се извърши и възоснова на член 114. Необходимо е да има съответствие с правното основание на първоначалната директива. Това е за правното основание. Смятам, че обхванах повечето от въпроси, които бяха зададени. Ако съм пропуснал нещо, съм готов да отговоря още веднъж. Благодаря на комисията. Да, успокойте се, казва председателят. Сега ще дам думата на докладчика, така че да а, взема отношение отново по въпроси и направените коментари. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да отговоря на английски. Първо, в отговор на казаното от комисията – доста убедителен сте, когато казвате, ние включваме всички нейлонови турбички и искаме намалено използване на всички турбички. Във вашето предложение обаче няма нито цели, нито мерки, има само добри препоръки. Така че очаквам с нетърпение да получа информация от Европейската комисия. Чух, че ще има альтернатива на опаковането на месото и на рибата. Би било добре да се изключат и тези тънки турбички. В моя доклад аз съм включила този тип турбички, но не налагам конкретна цел. Може да заложим и конкретна цел, но не е моя задача. Просто трябва да намерим начин да решим този основен практичен проблем. Ако бъдем честни, можем да кажем, ето какво казва комисията, ми искаме всичко да оправим, искаме по-добър свят, но не може да кажем просто я бъдете по-добри. Не, трябва да има и конкретни мерки. В отговор на Кристе и Рад Виле, не сме предлагали забрана, а намаляване с 80% на средното потребление в Европейския съюз. Изненадана съм, когато чувам хора, които казват трябва да санкционираме това или онова. Аз не гледам на всичко като на санкция. проблема с нейлоновите турбички е значителен, дори в Дания. Дори в Дания. Уверявам ви, и у нас имаме проблем. Нищо, че ушким се справяме по-добре от останалите. И у нас има проблем. И би било добре, ако предприемем конкретни мерки. Отново в отговор на комисията и оценката на въздействието ви продължавам да се изненадвам. Какъв хубав доклад имаше а пък не чухме обяснения. Това е загуба на добра работа да не използвате добрия доклад, който вече е направен. Не може просто така да го изхвърлим в кофата. А, ние почерпваме от вашата работа, но вие не черпите от нашата. Доста въпроси засегнахме, така че ще очаквам с нетърпение по-нататъчната дискусия. Само накратко нещо във връзка с биоразградимите а, турбички. Да, ако тръгнем по пътя на биоразградимите турбички, тогава трябва да има и стрикни условия. Не става въпрос да събираме тези турбички, а да има отделно събиране на биоразградимите продукти, просто да кажем на хората, хвърляйте ги в този контейнер. Това беше за тънките найлонови турбички. А, да. Исках още нещо да подчертая. Много се радвам, че от Карл Хайнц, от Флоренс, от комисията получих ясното послание, а именно стремим се към превенция. Тоест, не се насочваме само към висок процент рециклиране. Дори и да е добра системата ви за отпадъци, трудно може да отделите а, найлоновите турбички. Това си има своите ползи, но трудно може да стане на практика. Затова просто трябва да направим така, защото тънките нейлонови турбички да не хвърчат и така в околната среда. Та по превенцията. Вижте изменение трето, където казвам. Настоящите нива са ниски, дори да не се рециклират нейлоновите турбички. Рециклирането на нейлоновите турбички няма да доведе до значително намаляване на използване на тези турбички. Те просто нямат висока рециклираща стойност. Скъпо е да се превозват този тип турбички, а рециклирането им означава използване на много вода. Така че това няма да реши проблема с найлоновите турби. За това се насочваме към превенцията. Това е приоритет. Това е основното послание. Да, повторна употреба на найлоновите турбички. Подкрепяме тази идея. Но, моля ви, не дейте да предлагате отново рециклиране. Отбелязах си всички въпроси, които ми бяха отправени. Ще продължа да се допитвам до вас и ще ги имам предвид при изготвянето на доклада. Благодаря. Благодаря на докладчика. На 27 януари е срокът за внасяне на измененията в 12 часа. И както вече казах днес сутринта, в петък ще бъде предоставен инструмент на разположение, така наречения support tool. И асистентите и дори самите депутати, когато искат да пишат нещо, могат да, да го използват. На 6 март ще гласуваме по всяка вероятност. И по време на втората пленарна сесия в Страсбург ще внесем доклада в пленарна зала. Благодаря ви за вниманието и за дебата. Сега преминаваме към доклада на колегата Сила Как, където става въпрос за доклад верификация на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт. Моля, имате думата. Благодаря, Uh... This, uh, on, uh, Благодаря, господин председателю. Е, този доклад е свързан с, с е, емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт. In terms of our report, what we are trying to do uh, in our effort is to be able to uh, have Докладът Е, отразява добрите резултати, които са постигнати по време на този законодателен е, период. След като гласуваме на 30, ще трябва да проведем дискусия и с е, гръцкото председателство и да се надяваме, че ще можем да приключим с в рамките на този законодателен период няма да е лесно. Времето ни е ограничено и се надявам, че ще можем да постигнем споразумение, дори ако не можем да внесем документа в пленарна зала. Ще трябва да постигнем компромис и да обхванем различните гледни точки, различните аспекти. Кои са най-важните и критични въпроси в този доклад? Първо обхвата. Моето предложение е да се разшири обхвата, да се включат азотните окиси резултатът ще е положителен или отрицателен по отношение на въздействието върху климата. Ще трябва да ги включим. Това е моето предложение и в компромисното изменение да бъде включено това и още от самото начало. Необходимо е да се разшири обхвата и по отношение на това колко плавателни съда ще бъдат обхванати, да бъдат обхванати по-малките кораби. А за да стане това, ще се опитаме да облегчим част от административния товар, като не включим транспортните работи и се използват други показатели за измерване на енергийната ефективност, а също и като защитим а, чувствителната информация за търговците, а, а тази информация ще използва за самата транспортна компания, за да повиши своята ефективност. Ние искаме е, да искаме Международната морска организация да стигне до споразумение е, да се използва принципът, е, който се използва навсякъде по света, а именно замърсителят плаща може да се направи е, чрез въвеждането на налог на световно ниво или по някакъв друг начин. Аз предпочитам въвеждането на налог, защото според мен това е по-лесния начин. Но трябва да се прилага принципът замърсителят плаща и по отношение на морския транспорт. Енергийната ефективност трябва да се е, използва като мотив. А. The, the maritime uh, trade to uh, uh be uh, uh, to pay what it must pay. Uh, така че, както казах, замърсителят трябва да плати. Е, за това, за своите действия. Само по този начин ще успеем да постигнем добри резултати по време на гласуването. Много от компромисните изменения ам, са изготвени. Разбира се, не всеки може да участва в а, компромис, но се надяваме те да бъдат прияти по време на гласуването на доклада. След това ще пристъпим към тристранните срещи и да се надяваме, че ще можем в рамките на този законодателен период да постигнем съгласие по този пакет. Благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички останали, които работиха много усърдно по изготвянето на този доклад. Така че е, сме се отправили към гласуването през следващата седмица. Кристова Фелнер има думата. <laughs> Да, аз застанах от погрешната страна на скамейката. Но а, не се чувствам много удобно тук, но темата ме предразполага. Аз съм... Чувствам се като Дарт Вейдър. Но да се залаваме за работа. Извинявам се, но няма да мога да остана до края на дискусията защото трябва да хвана по-ранен полет. Но с оглед на регламента не трябва да забравяме, че морският транспорт е най-ефективният, разходоефективен начин на транспорт. Не трябва да забравяме този момент. Така че не трябва да правим каквото и да е, което да а, ни доведе до контрапродуктивен резултат. Този регламент допринася за глобалното решение, което всички търсим. А, много добра възможност имаме тук. Основата, която задава комисията е добра, със сигурност ще имаме дискусии с докладчиците в сянка, ще се стигне до компромисни изменения. Просто се опитваме да намерим правилно равновес, правилното равновесие. Бих искал да помоля докладчиците в сянка две неща а, да премислят. Прага на тоновете. Комисията казва, че трябва да включим 5000 тона като праг а, защото за по-малките плавателни съдове това би довело до голяма административна тежест. Мисля, че комисията е права, ако вземем предвид а, а, колко ще спечели околната среда, ако включим всички плавателни съдове. А това означава да включим 57% от флитът, флота, извинете, и да намалим а, 1% от емисиите, ако включим всички плавателни съдове. Ако обаче разширим приложното поле, ще включим 91% от плавателните съдове и 99% от емисиите. Но за да минем от 57% на 91%, означава да направим голяма стъпка за само 8% от емисиите. Заслужава ли си? Заслужават ли си инвестициите? Разумно ли е? Това е първото нещо. Второ, ако се ценим към основната ни цел, то тогава трябва да се съсредоточим върху данните, с които вече разполагаме, въглеродния диоксид. Въглеродния диоксид и, и сярата са основните замърсители. Въпросът до някъде е уреден с директивата за сярата – сега а, се опитваме да уредим въпроса с въглеродния диоксид. Много опити имаше да се разшири приложното поле. Вие говорихте за ефективност преди малко, за азот. Струва ми се, че би било по-лесно, както за работата ни тук, така и за работата в съвета, ако постъпим по начина, по който аз предлагам. Важна е основната ни цел да имаме общо споразумение. Това са двата момента, върху които приканвам колегите да помислят. А именно, трябва ли да имаме прак 5000 тона? Заслужава ли си а, заслужава ли си инвестициите? Или пък, може би е по-добре да се съсредоточим върху въглеродния диоксид, а не отново да се захващаме за нова възможност да се опитаме да уредим всичко. Не мисля, че това ще ни доведе до някъде. Благодаря. Колегата Азенис, който отново от лявата страна. Искам да поздравя докладчика за това, че той е положи усилия да се постигне компромис, за това, че той очерта какъв е графикът и че се надява да се постигне споразумение до края на този мандат. В рамките на СИД обсъдихме случващото се около постигането на компромис. Имаме специфични изменения, които ще включим и в списъка за гласуване. Ние искаме да бъде разширен обхвата, като се включат допълнителни емисии, както и азотните окиси. От 5000 до 400 до 500 тона плавателни съдове да бъдат, включван, да бъдат включени в обхвата, да се вземе предвид и също изтичането на въглерод. Ние внесохме изменения, в които искаме постепенно да бъдат извадени от употреба принципите и методите за мониторинг, да се предвиди срок от 5 години, защото този вид, този вид мониторинг не е достатъчно точен. Относно биогоривата в анекс 1А, биогоривата да бъдат а, приравнени на конвенционалните горива, а, когато те имат същата добавена стойност. Е, Казахме за дебата в е, ММО, Международната морска организация. Основният въпрос е свързан с е, ефективността. Данните ще ни дадат възможност да измерим много точно ефективността на корабите. Това е много важен въпрос. Защо е толкова важно? Защото когато измерваме ефективността, ще е, можем да заложим ясни стандарти за вторичните пазари. Е, когато ем, купувачите знаят какво купуват, те ще могат да ем, предпочитат по-ефективно по-високо ефективните а, кораби пред по-низко ефективните такива. Това е а, което също се обсъжи в рамките на ММО. Благодаря. Благодаря. Искам да приветствам бивша наша колега Дора Корбе. Дорет, добре е дошла. Добре е дошла в нашата комисия. И така, следващият оратор Зато Хаси. Рапортер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за усилията да стигне до компромис между политическите групи. Благодаря му и за цялостната работа. Много елементи в предложението на докладчика мога да подкрепя, като например включването на азота. Азотните окиси. Намаляването на прага до 400 тона мога да подкрепя, но не мога всичко да подкрепя, като например заличаването на превоза Той е много важен, за да може да се подобри енергийната ефективност на а, превоза и за да може да се предостави повече информация на потребителите. Потребителите, които имат право да изберат по-енергийно ефективни оператори. Бих искала да напомня на колегите от къде тръгна цялото това предложение. За съжаление се отдалечихме доста от първоначалната идея на парламента. Първоначално Европейския парламент искаше пакета от 2008 година да бъде разгледан, като се включи международния морски транспорт. На базата на искането на парламента, директивата за споделяне на усилието и директивата ETS трябваше да бъдат преразгледани. От 2011 година няма нов метод на а, Световната морска организация. Затова Европейския съюз трябва да изработи сам свои мерки. Като, например, налагането на данък върху емисиите от морския транспорт. Предложението на комисията се доближава, но не изцяло до това, което ние поискахме преди 5 години. Аз съм разочарована, защото виждам, че има колеги в парламента, които искат допълнително да отслабят първоначалното предложение на комисията. Така или иначе, не трябва да забравяме, че общият дял емисии на парникови газове от международния морски транспорт – може да бъде приравнен на емисиите от въздухоплавателния сектор. Този общ дял нараства бързо, което означава, че ако не предприемем нищо, за да намалим нарастването на емисиите в този сектор, това би означавало, че този сектор ще изяде маржа, който имаме за другите сектори. Мисля, че ако индустриалното лоби е последователно, това би означавало, че лобито на интензивното производство ще поиска по-стриктни методи с оглед на климата за морския транспорт. Така че, моля ви, нека да засилим, а не да отслабваме допълнително първоначалното предложение на комисията. И сега Мартин Калинен, който е отясно. Мартин има думата. You, Благодаря ти. Благодаря ти, че отново се върна в правилното крило, след като беше обладан от тъмни сили. И така, това предложение, свързано с регламента, е разумно, справедливо, обхваща и фериботите, и пътническия, транспортирането на пътници, и за това, че трябва да се предоставят данни за всеки един извършен рейс. Не смятаме, че трябва да е прекалено да са прекалено амбициозни намеренията, свързани с това предложение. Това е една първа стъпка, един първоначален подход. Трябва да се придържаме към метода ММД, мониторинг, механизма за мониторинг и докладване of само по отношение на въглеродният блок и се имало ам, проучване свързано с ам, въздействието и с съотношението ползи и разходи. Трябва да се западят четири методологии – които да се използват в морския транспорт, да се използва възможно най-малко гориво. Не трябва да се ограничават методите и да се следва само до двата най-скъпи. Комисията предлага четири начина за измерване на емисиите, без това да представлява допълнителен товар за собствениците и ще така ще се постигнат желаните резултати, свързан, свързани с измерването на емисиите. Предложението включва и ам, да бъдат обхванати корабите с наш над 5000. Това, те съставляват 90% от цялостното замърсяване. Докладчика предлага да бъдат включени кораби с наш в размер на 400, но това няма да е пропорционално по отношение на малките корабособственици, защото малките пътни судове правят само за 10% от замърсяването и така ще се стигне до избор само на двете най скъпи ам, методологии за измерването на замърсяването. Сега Европейската комисия. Uh, Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Добър вечер. Благодаря и от наше име на докладчика и на докладчиците в Сянка за опита да стигнат до компромис. и да излязат с конструктивен резултат в рамките на предвидения график. Мисля, че всички сме съгласни по а, отворените въпроси. Бихме могли да ги наредим по малко по-различен начин, като приоритети, като например приложното поле от една страна и прозрачността от друга. Добре е да мислим за основната цел на предложението за мониторинг – докладване и верификация. Да се увеличи прозрачността. По този начин ще стигнем до промяна на поведението, което от своя страна ще намали въглеродните емисии. Ако не включим някоя информация, като например брутотонажа в механизма за мониторинг, докладване и верификация, то тогава няма да може да отключим това поведение и политиката сама по себе си няма да мине теста на валидиране. Разбира се, бихме искали да се включим в международния процес. Една силна система на мониторинг, докладване и верификация е базата за всяко последващо действие. Но това предложение трябва да може да доведе до резултатите, които очакваме и които сме описали в оценката на въздействието. Мисля, че нещата не са толкова простички по отношение на приложното поле и прозрачността. Говорим за ключовите цели на политиката и начина на прилагане на тази политика. Съвсем накратко по приложното поле вече е, имахме възможност подробно да обсъдим решението ни да не включваме азотните окиси в предложението. Причината беше, че технологиите за измерване на азотните окиси е, не са налични повсеместно. Е, да, има резултати в това отношение, но ако изчислим цената на тази технология, ще видим, че говорим за хиляди евро на кораб. А, е непропорционално да прилагаме този критерий за малките плавателни съдове, които имат много малък дял в емисиите на азотни окиси. По отношение на свалянето на прага, Уважаемите депутати вече а, говориха за евентуалното увеличаване на емисиите на въглеродния а, диоксид и намаляването на а, флота, така че няма да се спирам отново на този въпрос. Но ако свалим прага, това означава да включим а, повече малки и средни предприятия, които ще трябва да понесат разходите. Важно е да не забравяме, че не трябва да бъдем само амбициозни, но и да мислим от прагматична гледна точка. В отговор на някои от коментарите на докладчиците в сянка бих искала да кажа следното. Някой говори за метода на мониторинг. Ние сме предложили конкретен метод. Считаме, че той е пропорционален и административно издържан. Този метод се използва и ще ни позволи законодателния акт да се прилага от страна на операторите. Имаше предложение за по-бързо прилагане на регламента. 2018 година може би ви изглежда далеч, но а, има някои допълнителни технически аспекти, които трябва да бъдат изчистени, делегираните актове, доста подготвителна работа трябва да се свърши с държавите членки преди да се стигне до тази дата. И с това ще приключа, господин председател. И така докладчикът има думата. Thank you. Uh, from what, uh, you have... Благодаря. Доста разнопосочни са мненията, свързани с а, този регламент. До се надяваме, че ще постигнем разумен компромис в крайна сметка. Заложени са много големи стимули за а, морския транспорт. Защото две трети от разходите, разходите а, по един рейс са свързани с горивото. Разбира се, необходими са допълнителни данни, свързани с броя на рейсовете, които са извършени и така да се измери и нивото на енерги... енергийна ефективност. Но това е трудно, защото морският транспорт е много а, сложен. А, включва а, много аспекти, различен вид услуги, нивото на чистота, за какъв тип търговия става въпрос. Ам няма. Няма някакъв магически набор от данни, който да бъде публикуван и да доведе до повишаване на енергийната ефективност. В основата на този регламент се крие нещо друго. Ако а, спаднат нивата на сяра, това ще има положително влияние върху а, климата. Трябва да прилагаме принципа замърсителят плаща. И в морския транспорт да се използва този принцип. Не можем да кажем, че по-малките плавателни средства няма като цяло да заплашат за замърсяването, което правят. Те също ще трябва да платят, когато замърсяват. Ето защо смятам, че трябва да включим да обхванем и по-малките плавателни съдове, защото по-големите плавателни съдове е, понякога са по-ефективни по отношение на транспорта. Ние не искаме да правим такова разграничаване и а, е, да тласкаме хората към по-низко ефективни е, кораби, като ги изключим. Необходимо е да а, представим възможност за а, лесно прилагане на механизма за мониторинг и докладване. И трябва ММО а, да стигне по-бързо до а, съгласие. А, необходимо и ние тук в парламента да засегнем този въпрос. Get it through поне една година разлика, като имаме предвид ограниченото време. Благодаря, казва председателя. На 30 януари ще гласуваме по този доклад. През април 2014 е последната възможност да приключим с доклада. 30 януари срокът за внасяне на изменения. Преминаваме към последната точка от дневния, дневния ред. Точка номер 23. Сато Хаси е вносителка на устен въпрос свързан с, закъснял, закъснялото прилагане на член 7а от директивата за качеството на, горива, на горивата. И така давам думата на госпожа Сато Хаси. Well, uh... the... Днес комисията публикува предложение пакет за климата. Директивата за качеството на горивата е последната част от този пакет, която все още не е прилагана, въпреки че законодателството датира от преди 5 години. Предложението е на лице от години. Оценката на въздействието бе проведена миналата година, но заключението от оценката на въздействието не са публично оповестени. До януари 2011 година трябваше да се а, получи информация за всички членове, което означава, че вече имаме 3 годишно закъснение. Два въпроса за пакета за 2020 година. Дали заключенията от оценката на въздействието ще станат достъпни за членовете на парламента с оглед и на а, цената за индустрията? Може ли да потвърдите, че оценката на въздействието показва, че няма да има допълнителна административна тежест и допълнителни разходи за индустрията? Това е първият ми въпрос. Второ, кога възнамерява Европейската комисия да излезе с преразгледаното предложение. И трети въпрос, който е свързан с това, което публикува комисията днес. Днес комисията заяви, че няма да има цели за периода 2020 година в директивата за качеството на горивата, което означава, че този законодателен акт ще остане а, само на хартия. Това не е свързано с първоначалния ми въпрос, но все пак е в същия дух. Може би аз съм единственият човек, който се интересува да разбере защо Комисията счита, че не е редно да имаме нови цели за превоза на горива. Емисиите от транспорта нарастват, докато емисиите от други сектори намаляват. Изправени сме пред риска транспортния сектор да бъде най-големия сектор с най-много емисии на въглероден диоксид след 2020 година. Всички знаем, че закъснението се дължеше на натиска на Канада и заради а, търговските преговори с Канада. Това не се дължи обаче само на на нефтените пясъци в Канада. Дължи се също така и на дизела от шистовия газ, което ще даде още по-голям въглероден отпечатък. Та въпросът ми е, кога неконвенционалните източници ще се превърнат в по-традиционна тема. Важно е за в бъдеще да разполагаме с критерии за транспортния сектор с оглед на въглеродния отпечатък. Е, следващия оратор има думата. Е, разбира се, не обсъждаме директивата за качеството на горивата. Е, нищо не се случва обаче по тази директива. Чакаме вече продължение на 3 години. Днес е един много тъжен ден за политиката за противодействие на измененията в климата. Ние си фантазираме тук някакви цели, свързани с намаляване на емисиите. Да речем, някоя измислена държава членка може и да изпълни заложените цели, свързани с възобновяемите енергоисточници. Аз не ам, обвинявам ам, душните лица тук. Много от тях са заразочаровани като нас. А, може би става въпрос за някаква по-крупна политика за, за преговорите с Канада. Въпросът и за клонир, клонирането, въпрос, който сме обсъждали друг път и въпросите свързани с хранителните продукти в Съединените щати. Това може да е добър ден за промишлеността на изкопаемите твърди горива, но в Европейския парламент това не е така. няма време за Европейската комисия да реагира в рамките на този мандат. Колегата Хилдегар е, работи много усърдно, опита се да говори с е, комисията, договаря за промишлеността и с е, други представители. 18 месеца минаха и какво се случи? Нищо. Много е разочароващо, много е разочароваща тази новина. Всички въпроси бяха поставени на дискусия и в пленарна е, зала. И какво ще видим? Тези мръсни петна по нашите коли, е, в е, нашите води. Питаме се въобще кой ще транспонира това законодателство. Трябва да видим какво можем да направим. Може би следващият парламент да вземе решение. Няма какво да си правим иллюзии, но много, наистина много е, е разочароващо, много е тъжно, че тази директива не беше интегрирана в европейската политика. Благодаря, господин председател. Може ли да изслушаме най-напред представителя на комисията? Нека да получим първо отговор от комисията защото аз го чакам с нетърпение. Of course. You can. Äh, damit sind wir am Ende der Rednerliste. Uh, und dann würde Сега ще дам думата на Филип Оун, за да um, отговори на въпросите, които бяха зададени. Uh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря за трите въпроса. Няколко думи по третия въпрос, а, но това не е окончателният ми отговор. Просто ще ви дам някои насоки за, по третия въпрос. а другите два ги получих преди седмица. Процесът беше много дълъг. Той тече от средата на 2009 година. И мисля, че всички ще сме доволни, ако процесът приключи колкото се може по-бързо. Ние имахме важна среща през април с заинтересованите страни и парламента също беше поканен. Навлязохме в подробности по отношение на това, което се правеше в оценката на въздействието. На тази среща ние се съсредоточихме върху някои методи, чрез които можем да изчислим емисиите от изкопаеми горива. Така, например, имахме средна стойност за Европейския съюз, която беше подкрепена от индустрията. Имахме и автоматични стойности за държавите членки. притеснения. Но искахме да помогнем на хората да могат да направят изчисления, защото е почти невъзможно да се измерват емисиите от отделните кладенци. На това се съсредоточихме в рамките на оценката на въздействието. Защото имаме два основни източника на разходи разходите във връзка с конкретните цели. Как да се намалят въглеродните емисии от горивата? В това отношение имахме разногласия с представителите на индустрията. Индустрията казваха, така ще намалите емисиите от е, един сектор и ще ги увеличите в друг. Друго, което стана видно на срещата през април, беше, че по наше мнение няма да се стигне до там. Биогоривата ще навлязат на пазара, а емисиите на а, газове при а, сундирането ще намаляват. Това от своя страна ще доведе до намаляване на разходите, въпреки това, което каза индустрията. На второ място административната тежест, която ще падне върху компаниите. Не само върху компаниите, но и върху държавите членки, които трябва да правят проверките. И на този момент отделихме внимание. Преди време в парламента имаше една среща, на която представителите на индустрията казаха, че административните разходи били минимални. Но по аналогия а, виждаме какво стана с сектора на въздухоплаването и а, морския транспорт. Административните сектори, извинете, разходи не са толкова високи, колкото казва индустрията, а разходите по привеждане в съответствие също ще бъдат по-малки от тези, които очакват представителите на индустрията. Всичко това е отразено в оценката на въздействието. Оценката на въздействието вече е почти в окончателния си вариант. Така или иначе Европейската комисия оповестява оценката на въздействието, след като се изготви съответното законодателно предложение. Все още не сме готови с законодателното предложение. Комисаря, както и много от колегите ми, участваха в пакета за 2300 година, така че ще изчакаме да видим какви ще бъдат резултатите от съобщението 2013 година, но ще имаме към 40% намаляване на емисиите и 2300 година е добра цел. Много хора участваха в работата през последните месеци. Затова, може би, директивата за качеството на горивата не беше изведена на преден план. Не разполагаме с конкретен график, който мога да ви представя, но комисаря би искал да приключи с предложението преди да изтече мандата й. Не съм сигурен, че предложението ще влезе за разглеждане в настоящия мандат на парламента, за съжаление. Това, което можем да направим е възможно най-бързо да излезем с законодателно предложение, но както казах, най-вероятно, ня... не най-вероятно, ми няма да успеем да а, представим предложението преди април. Благодаря. Следващия оратор. I'm, I'm more... Господин Гербранди, всички аргументи против директивата за качеството на горивата не са от значение всъщност. Анализът ни показва, че не само скъпи горива ще бъдат използвани и че ще се увеличи административния товар и така нататък и така нататък. Става въпрос за това, че комисията все още не е готова. И то не и преди април. Опасявам се, че след април Европейската комисия поне духом вече ще е на процес на напускане на Брюксел. И като се има предвид духът, който цари в момента в Европейската комисия и самият председател Барозо имам предвид. Не очаквам въобще да а, излезе някакво предложение от страна на комисията. Не става само въпрос за директивата за качеството на горивата в Европа. Става въпрос, че тази директива би била един важен, важен сигнал, който да изпратим а, към целия свят. Има много голям проблем, свързан с биологичното разнообразие. Освен Канада, говорим и за Казахстан, Русия, Нигерия. А, унищожават се големи площи тропични а, гори. Ако приемем една амбициозна директива, свързана с, с качеството на горивата, че изпратим един положителен сигнал и ще а, се противопоставим на а, използването на тези а, катранени пясъци. Ако не го направим, ние ще кажем да и на Русия, и на Казахстан, и на Нигерия. Сигурно съм, че сте съгласени с мен и с много други от колегите тук. Това предложение няма да бъде прокарано през колегията в Европейската комисия, да не говорим за други теми като шистовия газ и нейлоновите турбички. Имам конкретен въпрос. Група от 50 международни учени написаха а, писмо и го изпратиха до комисията. В това писмо са включени редица аргументи за това, че директивата свързана с катранените пясъци трябва да бъде да бъде продължена. Смятам, че обществеността трябва да проведе един прозрачен дебат по темата, темата за катранените пясъци и какво е тяхното въздействие върху околната среда и върху биологичното разнообразие. First... Господин председател, два въпроса. Бихте ли могли да обясните тази непоследователност от страна на Европейската комисия. По общия пакет Европейската комисия се отдалечава от а, определянето на цели за възобновяеми източници а, и от от друга страна задавате цели за парниковите газове. Защо не прилагате това и за транспортния сектор? Защото това би означавало директивата за качеството на горивата да придобие по-голяма важност. Защо комисията не постъпва по този начин? Това беше първия ми въпрос. Втори. Има някои безпокойства, че заради пакета за 2300 година където директивата за качеството на горивата липсва, ще доведе до това да не се предприемат никакви действия за директивата за качеството на горивата. Може ли да ни обещаете, че Европейската комисия ще продължи да работи по тази директива и че ще информирате нашата парламентарна комисия тази година за предстоящото предложение за директивата за качеството на горивата? И след това ще водим нашата битка. Благодаря. И накрая давам думата отново на представителя на комисията. You, Благодаря, господин председател. Писмото е изпратено от учените и последващата среща с представителите на комисията и учените няма никакъв проблем да ви спратим това писмо. Не знам дали трябва да има формално искане за достъп до този документ, но разполагам с а, писмото. Това писмо, все едно от самите ние сме го изготвили, така че не виждам проблем да ви го предоставя. Втория въпрос е малко по-труден. На него не мога да отговоря така простичко. Ще има нарастваща нужда да се отчитат емисиите от горивата. Ако казваме, че основната ни цел е 40%, част от тази цел ще бъде включена в схемата за търговия с емисии друга част ще бъде включена в решението за споделяне на усилията. Не е ясно дали вървим точно към тази цел от 40%, но трябва да се намери начин за получаване на информация за а, горивата и за емисиите от тях. Според мен е разумно да имаме някакъв метод, който да ни позволи да измерваме емисиите от изкопаеми горива да имаме и метод за емисиите от биогоривата. Непреките емисии от първо поколение биогорива също могат да бъдат измервани. Имаме надежден метод и за изкопаемите горива. Така че не считам, че директивата за качеството на горивата умира на 31 декември 2020. По-важно е как ще продължим след това. Не е вярно да се твърди, че няма цели за транспортния сектор. Имаме бяла книга за транспортния сектор, имаме цели за 2050-та. Сега формално трябва бялата книга да се приеме и от останалите институции, но ние говорим за цели за 2300 и за 2050 в областта на транспортния сектор. Така че нещата продължават да са там, но по малко по-различен начин. По член 7а от директивата за качеството на горивата и а, актовете за изпълнение, да, закъсняхме. По-циничните от вас ще кажат, така или иначе няма да ни трябва до 2020 година, защото трябва да ги измерим. Но не всичко е загубено. Ще излезем обаче с това предложение и е, съм убеден в това, както и комисаря. Е, да, наближава края на мандата, но е, за всички ни е важно да приключим. Така че, уверявам ви, работим усилено по въпроса. Благодаря. Благодаря. Поглеждам отново към колегите. Приключваме с дискусията. Благодаря на, две, на двете колеги, които взеха участие в дискусията. Утре продължаваме от 10 часа, а от 9 до 10 ще се проведе заседание на координаторите при закрити врата. Желая ви приятна вечер и до утре.